Well, uh, good morning to everybody. Добро утро на всички. Добре дошли на конференцията на високо равнище за последователната политика за развитие. Това е съвместна инициатива на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, Европейската комисия, Европейския парламент. Сред нас също са представители на съвместната парламентарна асамблея Европейски съюз с страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския регион или АКТБ. Приветстваме всички на тази конференция. Темата ни днес е особено важна и актуална. Всички знаем за това, всички знаем за мащабите на миграционните потоци през последните десетилетия. Това хилядолетие ще бъде хилядолетие на хората в движение. И не смята, че мигрантите представляват 3% на населението на света, около 200 милиона души. Тоест, мигрантите са третата по големина страна в света. Миграцията в страните, които са индустриално развити, е се отвила през последните десетилетия и в някои страни мигрантите представляват 10-15% от населението. В Испания този показател е почти 20%. Мобилността на хората е част от днешния свят. Затова политиката за миграцията и вземането на решения имат все по-голямо въздействие за економическото и социално развитие. Затова тази конференция иска да повиши информираността на парламентаристите за необходимостта от по-голяма последователност политиката за развитие и нейното вързване с политиката за миграцията. Тук са поканени парламентаристи не само от Европейския съюз, от държавите членки на Европейския съюз, но и от държавите на АКТБ. Ще разгледаме две основни групи въпроси. Разделихме ги на две заседания. Първото е посветено на миграцията и развитието, а второто на миграцията и трудовите пазари и как да се съчетаят потребностите на пазара на труда и да се управлява миграцията. Така че резултатът да е такъв, че да печелят всички мигрантите, страните на происхода и страните, в които отиват мигрантите. За мен е огромно удоволствие да приветствам тук господин Ханс Герт Пьотеринг, председател на Европейския парламент, мой много добър приятел, госпожа Маргот Валстром, която е комисар. Госпожа Валстром отговаря на за институционалните отношения, комуникациите и господин Марио Омана, заместник генерален секретар на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, който ще открие конференцията веднага след като направя някои съобщения. Комисар Луи Мишел трябваше да бъде сред ораторите днес, но за съжаление поради грип няма да може да дойде. Дори комисарите понякога се разболяват. Желая му бързо здравяване. И за това с удоволствие приветстваме заместник председателя на комисията, госпожа Валстрем, вместо господин Луи Мишел. Но преди да дам думата на ораторите, бих искал да направя някои чисто практически съобщения. Първо, превод. Много важен въпрос за парламента. Имаме превод от и на 20 европейски езици. Молим за извинение, че няма превод на латвийски, ирландски, малтийски, но се надявам, че 20 езика са достатъчни, за да се разберем. Второ, в началото на всяка точка разпоредителите ще предоставят формуляри на участниците за вземане на думата. Думата ще се дава само след като бъде получен попълненият формуляр и в зависимост от времето, което остава. Две минути е времето за изказвания. От 12.30 до 14 ще имаме обена почивка. И тогава Европейската комисия, Европейския парламент и Организация економическо сътрудничество и развитие ще поканят на коктейл, обяд всички участници. Той ще се състои пред залата. Нашата конференция ще бъде записана и видеозаписът ще може да бъде видян на сайта на Европейския парламент на всички европейски езици. Така че много внимавайте какво ще казвате, защото всичко това ще се пази за бъдните поколения. И сега давам думата на ораторите. За мен е огромно удоволствие да дам думата на председателя на парламента, господин Пьотеринг. Благодаря много. Много се радвам, че имам възможност да присъствам на заседание, председателствено от Йозеф Борел, защото аз бях свикнал а, той да е председател на Европейския парламент. А, по времето, когато аз бях председател на групата на ЕНП, така че за мен е голямо удоволствие е, да съм тук. сега продължавам на немски. Уважаема госпожо заместник председател Маркот Валстръм, уважаеми заместник генерален секретар на Организацията за економическо сътрудничество и развитие Марио Амано, уважаеми колеги от националните парламенти, от европейските парламенти, уважаеми господа посланици, дами и господа. За мен е голяма чест да ви приветствам в Европейския парламент – на тази конференция, която има за цел да създаде по-последователна политика за развитие и миграция и да повдигне въпросите за социалното и економическо значение на миграцията за в бъдеще и за развиващите се страни и за индустриализираните страни. Много се радвам, че виждам тук сред нас много колеги от националните парламенти. Като председател на Европейския парламент искам да подчертая колко важно е Европейския парламент и националните парламенти по целия свят да си сътрудничат, особено когато става дума за въпроси от световно значение. Именно заради това Европейският парламент работи усилено по създаване на добри връзки между националните парламенти в Европейския съюз. Наскоро посетих е, Финландия и се срещнах с колеги от финландския парламент, за да задълбочим това сътрудничество. Като членове на парламента имаме особено голям ангажимент към хората, към собствената си страна. Трябва да сме способни да гледаме напред към бъдещето и да, да работим по въпросите за развитието и миграцията по един координиран начин. И така че миграцията да е съвместима с развитието. Мерките, предприяти от е, Европейския съюз и мерките, предприяти от Организацията за економическо сътрудничество и развитие са много важни и трябва да анализираме цялостната политика в тази област е, и да потикваме правителствата действително да изпълняват платите от тях ангажименти. Защото виждаме големи и сериозни ангажименти, поети на международни конференции, които след това някакси се забравят. Депутатите се опитват да убедят представителите на правителствата да вземат ясни позиции, така че да говорим всички с един глас. Важно е също така влиянието им върху гласоподавателите. И именно заради това е много важно, много добре да се анализира развитието на миграцията и, и това, което се случва в страните на происход на мигрантите. Знаете, дами и господа, че миграцията е един от най- е, сериозните въпроси на нашето време. Хората се преместват в други страни поради економическо неравноправие, крайна бедност, етнически конфликти, екстремизъм, войни. Миграцията е една от най-важни, един от най-важните приоритети в социалната област за нас. И е твърде ясно, че всички мерки, свързани с миграцията, трябва да са обвързани и с усилията, положени за развитие. Трябва всички много добре да си даваме сметка за причините на миграцията и, за, и всички добре познаваме и отрицателните и последици, но от друга страна е, трябва да не забравяме и положителните и последици. Е, много често е, с ослабнали натиск на пазара на труда в страните на происход и с изпращаните от емигрантите пари на техните семейства, економическата ситуация на тези страни се подобрява. Също така се укрепват търговските и економически и социални отношения между страните на происход и страните дестинации. Но едновременно с това може да се окаже, че миграцията влияе зле на развитието, защото се отнема натрупана натрупан експертен капацитет в страните на происход. Говоря тук за изтичането на мозъци. Над 55% не можех да повярвам, когато прочетох тази цифра. Над 55% от нигорий, нигерийците И повече от 40% от гражданите на Лесото, Зимбабве, Танзания и Южна Африка сега работят като високо квалифицирани работници извън родните си страни. Много от карибските страни са загубили 70% от високо квалифицираните си граждани. Особено в здравеопазването последиците са сериозни. Над 60% от е, лекарите обучени в Гана са се преселили в е, Съединените, е, извинете, в Великобритания. Съгласно анализите на не и в следващите години се очаква тези страни да загубят милиони е, квалифицирани хора. Нещо, което ще се отрази много зле на тези страни, особено в областите на образованието и здравеопазването. Дами и господа, трябва да предприемем мерки така, че миграцията да доведе и до развитие в Европейския съюз и страните от ОСР, но и в страните на происход. Трябва да направим всичко възможно, да използваме всички възможности, за да постигнем това. Държавите членки на ОИСР трябва да координират по-добре политиките по развитие и миграция. Именно заради това чухме призива от декември 2005 година за създаване на по-добра координация между политиките в тези две области. Политиката в областта на миграцията е свързана с много различни области и тя е една от 12-те области, с които е тясно обвързано развитието. Необходимо е националните политики на европейските страни да са координирани една с друга. И да се създадат конкретни национални миграционни е, политики за е, миграцията с е, конкретни стратегии и конкретни стандарти, тясно обвързани с целите за развитие на хилядолетията. Също така, трябва да има координация между всички области и всички заинтересовани страни. Миграцията е сериозен проблем, но и отлична възможност и за страните на происход, и за страните дестинации. Трябва да намерим възможно най-доброто решение и заради това е добре да се задълбочи диалога между различните страни по този въпрос. Причината, поради която днешната конференция се провежда в Европейския съюз, в Европейския парламент, е това, че действително тук има воля да е, съберем страните на происход и индустриализираните страни, така че, действително, да анализираме връзките между развитието и миграцията. И така, уважаеми колеги, уважаеми гости, пожелавам ви успешна, плодотворна конференция и се надявам, че вашите дискусии ще бъдат е, много конструктивни. Приветствам ви отново в Европейския парламент. Благодаря ви, господин Пьотерин. Благодаря, Ханс Герд. Сега бих искала да дам думата на госпожа Волстром, заместник председател. Благодаря ви, господин Борел, почитаеми депутати, господин Пьотеринг, оратори, дами и господа. За мен е чест да имам възможността да се обърна към толкова авторитетна конференция с толкова много участници от цял свят. Моят колега, комисар Ли Мишел, много съжалява, че не може да присъства тук и ме помоли да го заместя. Той изпраща чрез мен също така своите най-добри пожелания на участниците в конференцията. Сътрудничеството и координацията са естествени елементи на работата в екип. И това особено въжи при изготвянето на публичните политики. Трябва да се гарантира, че една политика не влияе отрицателно върху изпълнението на други. Обаче и има един много деликатен процес, когато трябва да съчетат различни интереси с цел да се постигне по-добър резултат. И трябва да се направи още една стъпка напред и това е последователността в политиката за развитие, известна и със съкъщението ППР или PCD на английски – Важно е да се гарантира, че 12-те политики на Европейския съюз, които имат въздействие върху развиващи страни, особено търговията, научно-изследователска дейност, рибарството, селскостопанската политика, разбира се, миграцията, се допълват взаимно в интерес на развиващите се страни. Важно е да се изкрати взаимодействие между тези политики. Миграционната политика, която обсъждаме днес, разбира се, е много важна. Тя се отнася до нашите отношения с развиващите се страни. Във времена на криза, както сегашната економическа и финансова криза, ние се стремим да се затворим в себе си. А точно в такива моменти трябва да запазим нашата откритост към света. Миграцията е глобален, глобално явление, ще продължи да бъде глобално явление и трябва да можем да използваме многобройните ползи от миграцията, които са економически, политически и социални. Ще посоча, че само само 5% от глобалното финансиране за банковия сектор биха били достатъчни да бъдат постигнати целите но не за хилядолетието. Ми Декларацията е една политическа сфера, която дава положителни примери за намаляване на бедността в развиващите се страни. Когато има надлежно управление на миграционните потоци и двете страни, страната на происхода и страната, в която тива мигранта, могат да извлекат полза. По този начин се намалява натиска върху пазара на труда в страните на происхода и се задоволяват потребностите на пазара на труда в развиващите се страни. Също така мигрантите изпращат парични преводи на своите семейства и това са сериозни суми в глобален мащаб. Голям дял от тези суми фактически представляват вид инвестиция. Европейският съюз иска да намали разходите по изпращането на тези парични преводи, да ги направи по-бързи, по-ефективни. Смятам, Тъме, че добра идея, е, че ще има създаден специален център, който ще се занимава с подпомагане и улесняване на превеждането на парични средства от мигрантите също така трябва да мислим и за баланс и равенството между половете. При нашия подход към иммиграционните потоци виждаме, че все повече и повече жени стават мигранти. И Обикновенно те изпращат повече парични преводи на своите семейства и в по-продължителен период. Трябва да отчетем и това в нашите политики. Освен значението на тези парични преводи, които, разбира се, са от частен характер, бих казала, че и диаспорите в развитите страни могат също да допринесат значително за развитието на страните си чрез създаване на мрежичка с подпомагане на инвестиционни проекти. Диаспорите са много активни и 15 милиона е отпуснат финансиране от Организация за економическото сътрудничество и развитие за подпомагане на такива инициативи. Искаме да създадем структурен диалог, структурен диалог с диаспорите и техните организации цели економически сектори и браншове могат да се развиват благодарение на притоците мигранти. Да, наистина, такива сектори като публично здравеопазване, строителството, услугите и извлякоха много полза от труда на мигрантите. Като читаме всички тези ефекти в политиката, виждаме, че трябва да бъдат преразгледани процесите за вземане на политическо решение, които много често се свежда до решения вземани от Министерствата на правосъдието и вътрешните работи. Министерствата, които занимават с социални въпроси, заетостта, трябва също така да могат да се произнесат при формулирането на тези политики. Днес имаме първа порода си съвместна конференция между Европейския парламент и Европейската комисия и Организацията за економическо сътрудничество и развитие, която показва, че смятаме, че е изключително важно да се осигури взаимодействие между институциите. Последователността в политиката е особено важна за Европейския съюз, който още през 2005 година въз прие е, своята миграционна политика. На тази политика се занимава по всеобхватен и балансиран начин с, всички въпроси, свързани с убежището и миграцията. През 2007 година в Лисабон беше сключено стратегическо партньорство между нас и африканските страни партньорството може да засили и насърчи последователността в политиката. То ни помага да установим взаимовръзката между миграцията и заедостта, търговията, мира, опазването на човешките права. Теми, които преди се разглеждали по-отделно. Създава се една уникална рамка за сътрудничество на най-високо ниво между Европейския съюз и Африка – Изтичането на мозъци е още един сложен и деликатен въпрос. Комисията излезе с редица предложения, най-вече да подпомогне формулирането на политики, които биха могли да помогнат развиващите се страни да запазят високо квалифицирани си специалисти. Тези политики се базират върху обучение, стимули и конкретна помощ за връщащите се мигранти. Този подход е особено важен за Африка, един континент с огромен потенциал, що се отнася до човешките ресурси. Въпреки, че все още там има огромна нужда от обучение и от управление на потоците връщащи се мигранти. Ние се стремим да обръщаме необходимото внимание на проблема на изтичане на мозъците и преодоляването му. Ние предлагаме конкретни мерки и, например, възнамеряваме днес да обсъдим тези предложения с колегата ни от Мали, който присъства днес. Важно е да се засилва законната миграция и възможностите за заетост. Важно е този всеобхватен подход към миграцията да бъде изпълняван с достатъчно внимание към законната емиграция. Кръговата миграция, например, е един много важен въпрос, по който държавите членки могат да направят конкретни предложения. Последователността в политиката позволява да се действа съгласувано трябва да направим още една голяма стъпка, за да постигнем тази последователност. Необходимо е да се положат усилия, които да отговарят на нашите ангажименти за постигането на целите на ООН за развитие. Благодаря ви за вниманието. Thank you, uh, Vice President. Благодаря ви, госпожо Велстрам. Сега давам думата на, на заместник генералния секретар на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, господин Майорио Амано. Благодаря, господин председател. Господин председател Пьотерин, госпожо комисар Валстрам, господин господа депутати, дами и господа. За мен е голяма чест това, че съм тук в Европейския парламент. Нека да се присъединя към председателя Пьотерин и комисаря Валстрам в подчертаването на ролята на депутатите в парламентите за развитието на последователна политика за развитие и миграция Тази тема е изключително важна за днешните времена, защото развиващите се страни се борят с економически и финансови проблеми и с сериозна безработица. Миграцията може да създава затруднения дори когато няма криза, така че трябва да отвоим усилията си в управлението на миграцията сега, когато има криза. Необходимо ни е да намерим начин да реагираме стратегически на финансовата економическа криза, да помогнем на правителствата да предприемат мерки за справяне с нея и да използваме тази възможност за създаване на по-силна по-справедлива и по-чиста е, световна економика. Това може да е възможност за продоляване на бедността. Нашият генерален секретар господин Гурия, който съжалява, че няма как да присъства на тази конференция, както и председателят на нашата комисия за е, помощи за развитие, господин Дойчер, миналият октомври призовах основните страни организации, които отпускат помощи, да координират е, своята политика и да изпълняват ангажиментите си въпреки економическите проблеми. Помощите за развитие са изключително важни за е, насърчаване на развитието но те не са всичко, което е необходимо. Защо е толкова важно да има последователност в политиката за развитие? Нека да обясня в малко повече подробности защо тази последователност е толкова важна и защо става все по-важен въпрос за политиците. В днешния взаимозависим свят този тип политики, провеждани от, от страните от ОИСР и от страни като Бразилия, Китай и Индия, имат световни последици. Именно за това е много важно те да се използват така, че да се намали бедността в света и е, политиката, която се провежда, да не накърнява развитието. Много често бедността се задгърбва за сметка на осигуряването на по-висока сигурност, например. И не винаги връзките между е, различните политики за развитие са очевидни. Може би няма как да се създадат напълно координирани политики в областта на развитието, но ако е, няма никаква координация, тогава политиките са неефективни, а това води до, своите, до своята цена за данакоплатците. Както и за бедните страни. Разбира се, трябва да се работи и по други цели, като дългосрочното осигуряване на сигурност, както и постигане на екологични цели. И както се подчертава в доклада на ОСР от 2007 година, всички страни имат общ интерес в това развиващите се страни да постигнат по-добро и по-устойчиво развитие. Сблъскваме се с много проблеми. Земеделските субсидии, промените в климата, прекомерния риболов, миграцията на медици и търговските ограничения и бариери. ОСР е още от 90-те години играе решаваща роля за създаване на последователна политика за развитие. Още от е, самото начало ОСР е подчертава връзката между политиките по отношение на търговията, селското стопанство, миграцията и прочие. Обмена на добър опит и практики са решаващи. През юни миналата година министрите от страните на ОСР излязоха с, мини... с е, министерска декларация за последователността на политиката за развитие, което означава, че тя вече е част от европейското право. В декларацията се подчертава, че политиката за развитие е един от приоритетите и трябва да се има предвид, когато се работи и по други области, например миграцията. Защо е толкова важна миграцията за последователната политика за развитие? Ами първо, защото Политиките в тази област, ако са добре организирани, могат да увеличат ползите от миграцията за целите на развитието. Освен това, миграцията е пример за една от големи... Е, пример за сериозно политическо предизвикателство – добре управляваната мигра... миграция всъщност може да доведе до ползи за страните на происход, защото много често емигрантите изпращат пари от дома и те могат да се използват за образование и здравеопазване. Освен това, мигрантите, завръщащи се в страните си, на происход носят със себе си натрупани нови познания и технологии, както и активност в областта на инвестициите и бизнеса. И колкото повече емигранти има от една страна, толкова по-засилени са тези ефекти. Това особено силно се вижда в страните от Централна Америка, е, Карибите, Тихоокеанските острови. В е, други страни е, ефектите са доста по-слаби. Изпратените от дома пари се използват за частно финансиране и тяхното управление зависи от частни решения. като... И така, емиграцията едва ли ще спадне в средносрочен план, защото все повече хора могат да си позволят да се преселват. Миграцията е един от добрите, една от областите, в които политиката на ОСР действително може да се отрази на развитието. Миграция и финансовата, миграцията и финансовата економическата криза. Има три основни а, последици от економическата криза. Интеграция на иммигрантите на пазара на труда, пари изпратени обратно в страната на происход и а, миграционни потоци. Всички тези три неща са повлияни иммигрантите като цяло е, страдат от най... Е, има най-голяма вероятност да бъдат е, уволнени, когато работят в чужбина. А, необичайният ръст на паричните преводи към страните на происход, които се наблюдаваха през послед... който се наблюдаваше през последните години, вече спада значително. Това означава, че семействата и общностите в страните на происход, които са разчитали на тези средства, се сблъскват с големи затруднения. Защо? Можем ли да очакваме, че е, част от е, мигрантите ще се завърнат от дома си? При положение, че се сблъскват с е, проблеми с заетостта. Въпросът е, че и от дома те няма да имат е, добри възможности. И е, взаимодействието между И решенията за е, това къде, дали мигрантите да останат или да се върнат, са свързани с това какви са възможностите в страната на происход и в страната, в която те живеят в момента. Економическата криза направи е, трудовата миграция е, по-нисък приоритет за страните от ОСР. Въпреки това населението застарява и ще има нужда от повече хора, които да работят. Необходимо е всички, които са в трудоспособна възраст, да, да работят. Трябва да се направи нещо, за да се справят страните с а, все повечето а, хора, които са възрастни и болни и е, страдат от е, различни увреждания. Всичко това означава, че до голяма степен страните трябва да е, увеличат трябва да разчитат във все по-голяма степен на труда на иммигрантите. Економическата криза само подчертава това. И накрая, нека да кажа нещо и за обществения дебат. Общественият дебат по въпросите за миграцията трябва действително да предава на цялото население е, посланието за положителното въздействие на иммиграцията. Това не означава да се цензурират лошите новини, но все пак е добре на хората да се казва какви са и положителните последици от това, че има иммигранти. Всички ние знаем, че не в средата на економическа криза се взимат най-добри решения, но истината е, че трябва да действаме, трябва да вземаме решения за да можем да се да предприемем мерки по тази изключително важна област. Това е много важно, защото иначе ще има все по-големи социални напрежения. Дискусии като днешната, дискусии между политици от различни страни и от различни континенти, са отрешаващо решение в тази връзка. Подчертаваме отново, че миграцията е един световен феномен и за тази. И за да работим по въпросите на миграцията трябва да предприемаме мерки от световен, глобален характер. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Амано. Сега давам думата на двама много изтъкнати оратори. Същевременно бих искал да ги помоля времето им за изказвания до, до 2-3 минути, защото закъсняваме. Трябва да приключим в 12.30. Може, разбира се, да я закъснем с 5 минути, но все пак нека да сме на време. Първо искам да представя господин Течер, който е председател на комисията за помощ на развитието на ОИСРА. Преди това той е бил изпълнителен директор Световната банка. Също така той е бил директор на Центъра за демократични изследвания в Латинска Америка. Затова той говори прекрасен испански. Много ви благодаря, господин Дойчер, че сте днес с нас. Заповядайте. Благодаря ви. Дами и господа, първо искам да кажа, че съм много благодарен за това, че темата за последователната политика става все по-важна. Аз разбирам колко е важна последователността в политиката за развитие, защото от нея зависи оформянето на политиката на много държави, но също така съм убеден, че през последните години в развитието, в сферата на развитието няма достатъчно сътрудничество с парламентите и както страните донори, така и страните партньори. За това също много високо оценяват нашата днешна конференция. Позволете ми през следващите 5-10, добре 12 минути да ви предоставя актуална информация, разбира се, не можем да пренебрегваме сегашната финансово-економическа криза и трябва да осъзнаем какво това означава за развиващите се страни, защото и те, и ние, донорите, ще трябва да работим в условията на тази криза. Бих искал да спра за влиянието на кризата. Всъщност, точно преди кризата, последователността в политиката за развитие става все по-важно. Само преди няколко по месеца се смяташе, че финансовата криза няма да засегне особено силно развиващите се страни. Обаче сега виждаме, че ситуацията коренно се е променила. Има съвсем реален риск, че развиващите се страни в крайна сметка ще бъдат най-пострадалите от сегашната криза. Световната банка посочва, че всеки един процент намаляване на световния економическия растеж добавя 20 милиона хора към броя на бедните. Най-последните прогнози на МВ на Международния валутен фонд посочват, че световния економическия растеж намаля от 3,7 през 2007 до 0,5% през 2009 година. По този начин още 70 милиона души ще се добавят към вече съществуващия брой 100 милиона най-бедни хора в света. Това показва, че всичките ни усилия, положени през последните години, ще бъдат заличени. И това въжи и за усилията ни да постигнем целите на хилядолетието за развитие. Нещата, за съжаление, стават все по-зле и всичките прогнози за растеж непрекъснато се преразглеждат и с всяко преразглеждане прогнозите стават все по-мрачни. По този начин е застрашено всичко постигнато в сферата на развитието, помощта за развитието през последните десетилетия. Засегнати са из обемите на износа, частните финансови потоци и паричните преводи на мигрантите. И всичко това засяга и безвъзмезната помощ за развиващите се страни. Ще започна с износа виждаме значително обръщане на тенденцията през последните години. Очаква се световната търговия да намале през 2009 година за пръв път от 1982 година. Но това не е всичко. Финансовите средства от търговията намаляват значително и някои страни вече дори ще трябва да преминат към бартерна търговия. Що се отнася до частните финансови потоци, включително и преките чуждестранни инвестиции, очакваше се те да намалеят наполовина от 1 трилион щатски долара през 2007 до 500 милиарда щатски долара през 2008 година. Обаче през 2009 година тези потоци се очаква да възлизат едва на 165 милиарда долара, което означава намаляване с повече от 80%. Това задушава инвестициите в бизнеса в развиващите се страни, но също така препятства достъпа до пазари на страни с ниски доходи, като Кения и Гана. Те вече бяха получили възможност да оперират на световния пазар, а сега вече няма да могат да имат тази възможност. Също така виждаме, че много страни наистина стават лишени от достъп до световните пазари. Паричните преводи също така намаляват тъй като безработицата намалява броя на мигрантите в развитите страни. Това е един проблем, който ще бъде обсъден по-подробно тази конференция. И искам тук само да посоча, че тези парични преводи са един от най-надежните източници за финансиране за развиващите се, особено най-бедните страни. В тези страни приходите от тези парични преводи значително превишават приходите от търговия с стоки. И сега преминавам към безвъзмезната помощ за развиващите се страни. Очевидно има риск за безвъзмезната помощ, защото страните донали преразглеждат своите финансови бюджетни приоритети в светлината на кризата. През рецесията от 1991-1992 година официалната помощ за развитието спадна с 22% и едва през 2003 година се възвърна на предишните нива в реално измерение. Обаче значението на официалната помощ за развитието се увеличава в условията на криза тъй като значително намаляват всички други източници на финансиране, от решаващо значение безвъзмезната помощ да не следва тази тенденция. Много хора говорят за незначителната роля на помощта за развитие. Обаче истината е, че тази помощ продължава да бъде най-големият източник на външни ресурси за страните, с малки доходи. През 2005-2006 година официалната помощ за развитие за страните с ниски доходи средно възлизаше на 48 милиарда щатски долара, което беше двойно повече, отколкото приходят търгови и от паричните преводи на мигрантите. Господин Аману вече посочи какъв е опита на ОИСР и аз помолих страните донори да потвърдят отново своите ангажименти към предоставяне на помощта и да увеличат обема на предоставените помощи и да запазят помощта на ниво, което отговаря на поетите от тях ангажименти. Важно е да се спазят тези ангажименти. Особено когато виждаме, че в много страни бюджетите за помощ за развитието се урязват поради финансовата криза. Увеличаването на разходите за, за развитието ще признае, ще бъде едно признание, че много държави с ниски приходи продължава да бъдат зависими от външна помощ. Всяко едно намаляване само ще влуши всички останали сътресения, ще доведе до още по-голяма нестабилност в уязвимите държави. Бедните страни не трябва да са криза на економическата и финансова криза в богатите страни. Ако погледнем назад, предишната година беше година на кризи, продоволствена криза, горивна криза, а сега финансовата и економическа криза – всички тези кризи са глобални. Те всички изискват международни решения. И наистина те показаха, че изолирани реакции, работа само в отделни политически сфери са недостатъчни и че не са достатъчни реакции само на национално ниво. Имаме нужда от съгласувана международна дейност в нашия глобализиран свят. Имаме нужда от глобални всеобхватни решения, които да включват и развиващите се страни. Това включва решенията, когато те се обсъждат и се замислят и когато те се изпълняват. Националната политика все още изостава от реалността на глобализацията. Националната политика твърде често все още е вторачена в чисто националните цели и по този начин не успява да отговори на глобалните проблеми. За да може глобализация да проработи, ние трябва да насърчаваме многостранния подход – Кризата, която преживявам в момента, наистина е въпрос на живот и смърт за милиони хора в развиващите се страни. Много е важно за дългосрочното глобално процъфтяване, стабилност и сигурност да се справим с кризата и да подпомогнем най-бедните в развиващите се страни. Затова по време на финансовата криза сътрудничеството в областта на развитие трябва да бъде централна характеристика на стратегическата международна реакция на глобализацията. Ясно е, че официалната помощ за развитието не може изцяло да реши всички проблеми в партньорските страни. Но тази политика за развитие трябва да играе ключова роля и за тази цел трябва да бъде много по-отворени към реалността на глобалната промяна. И точно тук е мястото на последователността в политиката. В продължение на няколко години страните донори разглеждаха този въпрос в своите партньорски проверки на програмите за сътрудничество в името на развитието. И само преди няколко седмици страните донори решиха да разгледат също така три конкретни въпроса, свързани с последователната политика, търговия, околна среда и, разбира се, миграцията. И накрая и искам да кажа, че съм абсолютно съгласен с председателя на Европейския парламент, че трябва да напомним на страните донори, че те трябва да изпълнят задълженията си. Особено сега в е, условията на финансова криза имаме нужда от по-засилено сътрудничество за развитието, имаме нужда от по-последователна политика и повече финансови инвестиции в сътрудничество за развитие, за да постигнем това, което трябва да постигнем, а именно целите на хилядолетие за развитие. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много, Гархард. Сега давам думата на е, господин е, Дейвид Аклес, който е председател на глобалната е, бизнес корпорация Manpower. Сега той е експерт по тенденции в пазара на труда и има висок опит в развитието на стратегии за пазара на труда. Той е бил съветник на много правителства и сега е, е член на управителните съвети на Международната е, организация по емиграцията е, и на Върховния комисариат за бежанците. Заповядайте, имате думата. За мен е истинско удоволствие да бъда тук тази сутрин. Господин председател, е, членове на, комис... на е, комисията, е, както и на обикновените хора в тази зала тази сутрин, аз съм представител на общността на бизнесмените. Manpower е една голяма организация извън правителствата. Имаме 5 милиона щатни служители на година, но аз представлявам само една комисия. Когато бях в Давос, аз е, получих мненията на 50 представители на е, бизнес средите и на бизнес е, водещи фирми в света. Ние сме много голям работодател и заетостта в момента в критична ситуация, особено в условията на криза. Аз работих, аз пътувах от Давос до Китай, Кампучия, Виетнам, Съединените щати а, даже вчера бях в Мексико и мога да ви кажа какво е отражението на тази економическа криза върху обикновените хора и изобщо върху е, е, работата на, на емигрантите като, като работници. Е, в ООН аз представлявам 200 и 150 милиона и е, в следващите 10-12 години те ще станат, ще се увеличат с 10-20 милиона. Причините са ясни, световни природните, неприродни средства, а също така политическите конфликти и на трето място економическите причини. И това няма да спре, защото економическите нива винаги ще бъдат различни в различните части на света. За хора, които мигрират по земното кълбо, те трябва да преодолеят официални и неофициални бариери и затова бих искал да се спрем на ефективните системи. Аз мисля, че е, е, работниците, които е, са емигрант, емигрират са хубави, когато има растеж, но когато има спад, тогава става трудно. Ще ви кажа какво се наблюдава в нашите 500 офиса. Много хора всъщност няма достатъчно умения и са по-низко платени, но това са мигриращи работници. Много от тях, поради това, че не са достатъчно квалифицирани, са застрашени от дългосрочна безработица, защото защитата към тях е по-голяма. Какво става с работниците, които мигрират в условия условия на спад, обикновено им се дава избор или да работят там, където работят, или да напуснат и да отидат в друга страна, където могат да работят или да се приберат в къщи. Е, много често има официални и неофициални бариери пред всички тези варианти, така че проблемите са реални. Нека да не забравяме, че ние говорим за трансгранично движение на работниците тук. Има десетки милиони вътрешни мигранти, е, които се движат в огромни страни, като Китай, Русия и Индия и това е, прави вероятно удвояването на броя на тези работници, за които говорим днес. Е, като член на Върховната комисия за иммигрантите, ние виждаме, е, че има движение е, към нова категория лица, наречени граждански бежанци. Нека да погледнем някои примери. В началото на тази година, за новата китайска година, милиони са си отишли в къщи, е, много от тях са загубили работа работата си. В Испания в 50 на 100 от, емиграци... от емигриралите в Испания са получили обещетения за да си отидат. Докато в Нью Йорк много хора, които са работили там, трябва да си отидат в източна Европа. В Съединените щати има 30 милиона мексикански емигранти, които не са регистрирани и които всъщност въртят северноамериканската економика. В Мексико, където бях вчера Съединените щати е, е, прехвърлят четвърт милиона през границата обратно всяка година в град Арес, където бях. Много от тях е, са родени в Америка и дори не знаят езика на Мексико, испански, който се говори в Мексико. Имаме проблем. Е, Русия също намали с 50% своите квоти за мигриращите работници е, и това е проблем за нас, защото отражението е очевидно. Мисля, че страните, където където има мигриращи работници, има много голяма тежест, когато се наблюдава безработица. Наблюдава се ксенофобия спрямо работници. Примерно, да кажем, в Индия от 8, 87 до 18 милиона по-малко работят, в Китай от 25 до 20 милиона по-малко работят. Е, е, е, така че виждате какво е отражението върху родната економика, когато се върнат тези иммигриращи. Много често дори в Франция хората изпращат около 20 милиарда в родината си. Французи, които работят в чужбина, изпращат във Франция 20 милиарда. Това не се отнася само за развиващи се страни и е, има огромен социален, социално тегло, защото има страни, където безработицата стига до, 30%, до 13%. Е, какво означава това за бизнес средите? Ние доволни ли сме? Искам да ви кажа, че ние говорим или не говорим за цели, за последователна политика, за стандарти, за регулация и така нататък. Е, има регулация, но това е въпрос от отговорността е, на националните държави те отговарят е, за, е, за заетостта. А трябва да има много по-голяма гъвкавост. Тази гъвкавост означава повече дейности, по-голямо производство, по-голяма економика и по-голям е, цикъл на потреблението. Защото движението на работата и на работниците е нещо хубаво. Е, това дава възможност на страните да се развиват. А работниците много често са компенсирани за днешните е, бедствени демографски условия. Европа през следващите 50 години ще загуби 50 милиона работници. Къде да ги намерим? Трябва да сключим бързо сделка с някои развиващи се страни, като Египет, дори и Турция. Нека да вземем и Турция, защото в момента те се увеличават с 50 милиона работници и е, кое е нашата неудовлетвореност, липса на ръководство. Непрекъснато има увеличение на беженците от 35 до почти 50 милиона за бъдещите 7 години. Е, утре, днес е, повече е, от 40 милиона ще, ще бъдат експлуатирани. Какво правят бизнес средите? Е, трябва е, ние да сключим сделка помежду си и трябва да окажем съдействие на правителствата в момента и на институциите. И протокола от, Манипула, от, е, от Манила говори за нации, които приемат и които изпращат работници. Но когато в Абудаби се говори за протокола от Монопол, в края на миналата година три министерства на заетостта бяха просто уволнени за това, че са е, водили преговорите по е, неподходящ начин, така че трябва да сте много храбри, когато водите преговори по този въпрос. Е, и самите фирми трябва да поемат действия, защото трябва да се търсят е, милиони квалифицирани хора бъдещите години. В Виетнам има смесени фирми с правителството. В Китай ние съветваме китайското правителство е, по-чувствителни е, договорености за кръгова миграция. Също така в в Южна Африка, говорим за економическите бежанци от Зимбабве. Така че, е, съжалявам, е, действително е, имаме криза. В момента ние като бизнесмени не се стремим да правим някаква политическа рамка. В заключение искам да ви кажа сходи на много места, обаче не съм популярен, защото възгледите ми са ясни. Обаче това не ни вълнува особено, защото това са нашите възгледи. Бихме искали следвото. Да се признаят демографските проблеми. Ще има е, нещата няма да се променят, е, населението се увеличава в развиващите се страни, развиващия се свят. Е, трябва да има наистина рамка, много ви моля, рамка за кръговата емиграция. Нека освен това да се договорят и двустранни сътрудничества след този срив в Световната търговска организация. Много ви моля, погледнете, вие сте едни еднородни групи, които приемат работници, производстващи работници, Европейски съюз, Съединените щати, в Съединените щати аз се опитвам да ги накарам да постигнат някаква крачка напред и да постигнем сделка за заедостта. Е, в, е, трябва двустранни е, договорни с Индия, Пакистан, Китай, Мексико, Марокко, Бангладеш и трябва да има специална сделка с Турция и Египет. Защо Египет? Защото там има 93 милиона хора население и много от тях нямат работа. Така че за нас пътя напред трябва да бъде напред трябва много двустранни споразумения, е, но трябва да има все, защото в момента няма международна рамка. Е, трябва е, трябва да има е, е, подбор на работниците, които са квалифицирани, да има, освен това, да има подготовка за хората преди да отидат в страната и трябва те да бъдат приобщавани, трябва да има здравни осигуровки, социални осигуровки, да има възможност да се върнат и в родината си и възможност да се връщат в родината си, да могат да се върнат в родината си и да допринесат за развитието на, родината си. Много ви моля, нека да обли облегчим бремето върху хората, които си търсят работа. Не трябва да има такова бреме. И накрая, много ви моля, нека да престанем агенции и правителства да конфискират е, документите на хората, когато се преместят в друга страна. Е, така че това са много важни въпроси, те са очевидни, трябва да вървим напред. За нас като бизнес общност смятаме, че въпросът може да се реши. Нека да започнем, има потенциални решения и всичко трябва да върви напред. Благодаря ви много много. Тази обиколка на света. Нека да ви благодаря и за работната програма, която очертахте за нас. Остава време за само три въпроса и отговори на тях, а всички останали, които са се регистрирали и които имат желание да се изкажат, ще имат възможност да го направят след обеда. Мисля, че сега ни остава време да дадем думата само на 3-4 е, души. И така, всеки има четири две 2 минути. Господин Ливибачи, Италианския сенат, там ли сте? 2 минути имате. Благодаря много, господин председател. Благодаря. Нека да благодаря на господин Арклес за неговото изказване, което действително успя да, под... да очертае реалните изменения на миграцията в света. Искам също така да кажа, че работата, която развива негово, неговата организация с правителства и държави, трябва да бъде поета от международна организация. В момента няма такава организация, която да може да осигури здравеопазване, е, квалификация и е, защита на мигрантите и на тяхната идентичност. А това е въпрос, който а, е, трябва да получи е, приоритетно значение. Два въпроса. Първо, незаконните иммигранти. 12-13 милиона са е, те в Великобритания, в Русия между над 10 е, милиона. И така, в Европейския съюз не се иска нелегална иммиграция, но едновременно с това не искаме и масови екстрадиции. Какво да правим с тези 6-7-8 милиона нередовни нелегални работници? Какви мерки да насърчим правителствата си да предприемат? Второ, по кръговата миграция има една тенденция, която не е очертана, но се, е, която не е спомената тук, но е ясна и се вижда. И тя е тенденцията за заменяне на постоянната иммиграция с е, кръгова иммиграция. Въпросът е обаче, че има е, проблеми свързани с кръговата иммиграция. Има, тя има своите ограничения. Тя не може да реши проблемите на труда. Микрофонът е прекъснат. Господин Арклес говори за 50%. 20% от тях са нелегални. Отново е прекъснат микрофона на оратора. Следващият оратор е от Буркина Фасо. Absolut. Добър ден. Джик Мас от Буркина Фасо, председател на Институт Буркина Вик Менеджмент Интернационал. Аз всъщност съм една иллюстрация на това, което казвате. Аз съм е, емигрирал работник във Франция, в групировката ГПМЖ и после се върнах в Буркина Фасо, след като завърших менеджмент. Напълно съм съгласна с това, което каза председателя на Manpower. За нас въпрос е е как спестяванията да се насочат към продуктивни спестявания, е, как да мотивираме квалифицираната диаспора да се инвестира в собственото си население. Това не винаги е население, което е квалифицирано. И така бихме искали да се постигнат а, сигурни, бързи и сравнително ефти решения. Това са проблеми, които често се повтарят и най-вече създаването на центрове за обучение. За това човешки капитал е много важен и ние току-що постигнахме споразумение за сътрудничество с АВПА за професионално обучение в основните занаяти, защото без обучение за такива основни занаяти, които да отговарят на потребностите на населението, положението е много трудно. Приключвам, за да спазя двете минути. Ние създадохме тези инструменти благодарение на частния сектор. Аз се инвестирах в него, е, вложихме пари, така че е хубаво да влезем в сътрудничество с Manpower, за да видим какво може да се направи в е, Западна Африка. Ще бъде създаден център за обучение в Лагадуго за Западна Африка. Е, и комисария Ари Мишел ме покани, за да бъда нещо като иллюстрация, защото защото бяхме на Европейските дни за съвместното развитие и нашия президент беше там, президента на парламента също беше там на Буркина Фасо и така. Благодаря. Сега сеньора Банко от Испанския парламент. Добър ден. Благодаря на господин Борел за това, че поета за инициатива за да се организира подобен семинар Семинар, който според мен е особено необходим е, предвид тежката и глобална економическа криза, която преживяваме. Е, бих е, искала да, да поздравя господин Амано и смятам, че неговото изказване беше особено уместно, обаче не споделям напълно позициите на представителя на Manpower, но това няма нищо общо с това, което искам да споделя в момента. Ние ние преживяваме глобална економическа криза, както вече казах, и в условията на тази криза най-необлагодетелствани страни, е, страните, които най-малко са напреднали, ще бъдат кризи е, и те ще преживеят е, обща хранителна криза. Други е, сравнително по-развити страни е, също преживяват криза, но този път е, и спрямо тях глобалната криза е финансова. Новопоявяващите се на пазара страни Китай, Индия, Бразилия, всички страни с средни доходи в Латинска Америка, например, ще се почувстват силно засегнати от тази криза в момента смятам, че е спешно да продължите да оказвате съдействие за развитие, да има официална помощ за развитието, трябва да се наблегне върху последователността на тази политика и да се види доколко могат да се регламентират миграционните потоци. Трябва да бдим за това всички да пристигат при нас е, при прилични условия и като се спазват правата на човека. Ако не се умеем е, да съчетаем всичко това, е, едва ли ще има международна координация, за да излезем от глобалната криза. В заключение бих искала да кажа, че емигриращите няма да се приберат в родината си. Мнозинството от тях няма да се приберат. Испания вече е, предприе програми за завръщане, но те остават безплодни, защото родината на тези хора е в още по-затруднено положение, отколкото от нашата страна. Нека да не бъдем лицемерни. Сега давам думата на един представител на Европейския парламент, за да има известен баланс. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз лично съм от страна, която от векове насам изнася работна ръка. От години и години ни изнасяме работна ръка, а днес а, а, приемаме чужденци като работници. И това е основната разлика. И е много трудно да се постигне баланс в касите за здравно осигуряване. Трябва бизнес средите да започнат нещо, но все пак трябва да признаем, че бизнес средите са първо причината за световната криза, от която страдаме сега. Ето защо смятам, че трябва да има правилници, както национални, така и европейски. В такива в момента няма. Бих искала да задам два конкретни въпроса към господин Дойчер, който представлява организация ОИСР. И тези пари, които емигрантите пращат в родината си, са много полезни. Това са вид преки инвестиции. Но не трябва да забравяме, че въпреки призивите, които отправихме към държавите членки с молба да спазват своите ангажименти към ОИСДР и съответно целите на хилядолетието, това се оказва, че е много трудно за това как да улесним позволим изпращането на средства от е, приемната страна към страната на происход. Изобщо е, как, да, какво да направим, е, за да може страните да спазват своите ангажименти за обществена помощ за развитието в рамките на ОСР. Явно, че тези ангажименти си остават само на книга. И сега е, ще дам думата на взелите думата. Мисля, че мен Пауър беше пряко посочен. Давам ви думата. Съвсем накратко. Много трудно е да се отговори на, е, на толкова подробни е, и отлично зададени въпроси. Но има един въпрос, на който искам да отговоря. Бе казано, че няма международна организация, която е отговорна за мигрантските потоци. Да, това е абсолютно вярно. Няма такава организация. Искам ли сме е, такива дейности да... Е, този тип дейности са включени в дейността на множество е, организации на ООН, е, включително Организацията за беженците и други. Предложили сме тези усилия да се обединят в една е, единствена организация, но разбира се, нашето предложение бе пренебрегнато. Искам само да подчертая, че и Среща остане ангажирана с този основен този е, сериозен е, въпрос и ще използваме всички възможности, е, с които разполагаме, за да напреднем в контекста на тази финансова криза. Благодаря. Много важна е последователността на политиката в тази област. И външните, е, Министерствата на вършните работи е, трябва да работят заедно с Министерствата на труда. Второ, все още се притеснявам, че страните, които отпускат помощи за развитие, не са готови е, да отпуснат пълния обем помощи, който са обещали. Тук е, трябва да им припомня, че говорим за политическо инвестиране в общото ни бъдеще. Е, много е, хора от тези страни си мислят, че тук става въпрос за прости помощи. Не. Трябва да убедим, убедим за това и обществеността и медиите, че тук говорим за стратегическа инвестиция, а не за благотворителност. Абсолютно прав сте, но а, това, а, което предлагате, е много трудно може да бъде постигнато. Благодаря, господин председател. Нека да се извиня за това, а, че дойдох малко по-късно, но виждам, че тази сутрин е очертана една доста, доста мрачна картина. Нека да ви припомня обаче, че когато става дума за последователност на политиката, миграцията и развитието са на две области, в които най-много можем да спечелим от такава координация на усилията. Тук можем да говорим за глобален подход към миграцията, да говорим за законна и незаконна миграция, за развитието на миграцията виждаме, че иммигрантите са поставени в доста тежка ситуация. Сега единственият начин да излезем от нея е да поддържаме глобален подход и да направим всичко възможно да излезем от економическата криза. Но във всяка страна има планове за възстановяване от економическото развитие. Това е добре, но а, не трябва да забравяме, и страните на происход на иммигрантите. Именно заради това председателя Барозо, Европейската комисия в момента разработват външен план за възстановяване. План за възстановяване на страни извън Европейския съюз, на развиващите се страни, за да могат да бъдат подпомогнати те в своите усилия. Целта е да се насърчи економическото развитие в развиващите се страни, така че да има там работни места, за да може да се създадат условия за кръгова миграция, за завръщане на мигрантите. И работим по този въпрос в глобален план, както и по въпроса за економическата криза. Нека да ви припомня, че всички сте поканени на коктейл обяд пред залата. И тъй като приключихме с 10 минути закъснение, ще започнем и обедното си заседание 10, с 10 минути по-късно, така че започваме в... Моля, бъдете тук в 2 часа, за да започнем в 2 и 10